Скъпи колеги, откривам заседанието. Най-напред бих искал да поздравя с добре дошла госпожа Георгиева. Днес е, усещаме е, вълнението в залата защото ние първи ще чуем проекто бюджет за 2016 година, както е бил прият в 9.45 от колегиума на комисарите. Благодаря ви, госпожо, за това, че ни давате възможност първи да чуем вашето изложение. Високо оценяваме това. Но, преди да ви чуем, бих искал да напомня, че по доклада на господин Фернандеш е, парламента изрази своите приоритети е, по главните линии, които приехме през март тази година. Вчера се проведе и заседанието на интеринституционалната група върху плащанията и установихме, че в края на 2015 година е, сумата от неплатените сметки ще бъде от 24 милиарда. Е, от края на 2014 година ще станат 2 милиарда, а в края на 2016 година трябва да станат 2 милиарда. Така или иначе, е, предвид тристранната среща, която можахме да приключим върху плащанията, имам чувството, че тази година разговора върху плащанията няма да се настани изцяло в дискусията по бюджета, който днес идвате да ни е, представите. Искам да кажа, че на членовете на комисията, че проекто бюджета ви е бил изпратен с имейл в 9.55, т.е. ние работим в реално време. Госпожо заместник председател на Европейска Европейската комисия. Благодаря ви още веднъж за това, че сте сред нас днес. Имате думата. Мерси, месье ле президент. Благодаря ви, господин председател. За мен трябва да кажа, че е наистина чест да бъда сред вас. Освен това, сме много благодарни на комисията ви, защото тя прави възможно представенето на проекта бюджета за 2016 година веднага след приемането му от Европейската комисия. Разбира се, ние разчитаме и на бъдещата ви подкрепа. А сега да започна с това, което е различно в проекто бюджет 2016 година. На първо място ще кажа, че това е третия бюджет на новата МФР, но е първия предложен от комисията Юнкер. Очевидно, това беше нашата възможност да обвържем бюджета с политически цели, като заето с растеж, справедливост, демократична промяна. На второ място този бюджет помага на възстановяването, започна от 2015 година. Има растеж във всички държави членки, освен Кипър. 2016 година се надяваме в целия ЕС да има растеж от 2,1% в еврозоната, 1,9%, с други думи убедителен растеж виждаме, че постепенно се възстановява и пазара на труда, намалява безработицата в държавите членки. На трето място този бюджет допълва дейностите на Европейския съюз, помага на борбата с новите предизвикателства, свързани с кризата в близкото съседство Украина, Сирия, Ирак. И ясно е, че тази нестабилност води и до миграция. Именно за това, когато обсъждахме плащанията, отчетохме, че кредитите за плащания по външни действия изискват някакво ново решение. За това и тук имаме увеличение 36% увеличение също така за кредитите за плащания при миграцията. Това ще обсъдя по-подробно по-късно. И накрая, но не и по значение, и вие го казахте, бюджета за 2016 година предвижда постепенно стопяване – на неразплатените задължения до 2 милиарда в края на 2016 година. За това сме включили и марш от 2,2 милиарда. Какви са основните бюджетни кредити за поети ангажименти? Тук имаме 153,5 милиарда евро, 1,4% от брутния национален доход на ЕС. През 2015 година, ако правим препрограмиране на тези бюджетни кредити, ще имаме известно увеличение. Ако обаче не се неутрализират перата, ще имаме намаление. Същевременно имаме добър марш от 2,2 милиарда. Това е маржа при кредитите за поети ангажименти. Освен това имаме и глобалния марш от 351,4 милиона. При плащанията 143,5 милиарда, 0,98% от БНД на ЕС, увеличение от 1,6%. И тук сме оставили един добър марш, за да можем да предприемем действие, когато това е необходимо. Маржа е 1,6 милиарда, а инструмента за гъвкавост 45,7 милиона евро. Разбира се, ние винаги се опитваме да откликнем на нуждите, особено що се отнася до миграцията. Затова ще изброя приоритетите за 2016 година. Това са приоритети, подкрепени от вас за новата комисия. Повече заетост, растеж, инвестиции, подпомагане на възстановяването на економиката. Около 66% от бюджета се заделя именно за тази цел. Тук се включват инвестициите в стратегическия фонд Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа, енергийния съюз, цифровия единен пазар – инициативата за младежка заетост. Ние искаме да доразвием и за да обучим единия пазар. Той е източника на нашата конкурентоспособност. На второ място, ние трябва да отговорим на новите събития, на миграционния натиск. Тук сме предвидили доста голямо увеличение за тъй наречената глобална Европа – на трето място добро управление. Знаем, че гражданите разчитат на нас да управляваме средствата им отговорно. Ето защо за четвърта година ние сме предвидили процентно намаление на служителите. Сигурно знаете и от предишни наши разговори, че в комисията провеждаме анализ на ефективността, как да постигнем повече с по-малко ресурс. Е, всички ние работим за устойчив бюджет и трябва да кажа, че полагаме огромни усилия, за да направим корекциите с оглед на новата многогодишна финансова рамка, да се справим с неразплатените задължения. Сега се надяваме вече да сме на път към един по-устойчив бюджет. Къде ще отидат парите през 2016 година? Знам, че таблицата, която представям, не е много лесна за тълкуване, но вие разполагате с нея, виждате и разбивката на бюджета за 2016 година и сравнението с 2015. Виждате какви бюджетни кредити за ангажименти са предложени по различните бюджетни редове, сравнението, както казах, с 2015 година. Важно е да се има предвид, че 2015 година беше подпомогната от коригиращия бюджет. Знаете, че прехвърлихме някои бюджетни кредити от 2014 година. Затова тук ви показвам процентното увеличение. То е на практика при всички бюджетни редове. Имаме увеличение и за кредитите за плащания, като препрограмирането е неутрализирано. Виждате, например, че при териториалното и социално сближаване има 16% намаление, но на практика след корекцията се оказва, че има увеличение от 3,5%. Надявам се, че следите Ето това е коригираната таблица. В червено се виждат нашите мерки и съответно корекцията при бюджетните кредити 2014 към 2015 година. Ще се опитам да го кажа простичко. Увеличението е от 2,4% при кредитите за ангажимент и 1,6% при кредитите за плащания. Ясно е, че това е малко увеличение, но се надяваме, че ще имаме една по-здрава економика. Това са маржовете, извинява се ораторката всъщност. Вие си спомняте, че когато договаряхме коригиращия бюджет за 2014 година и бюджета за 2015 година, ние в комисията решихме да бъдем благоразумни с проекто бюджета за 2016 година, така че маржът да не се изчерпи твърде бързо – трябва да отчета работата на всички служби в комисията, особено тези, които работят по най-важните пера. Сега, господин председател, виждаме, че прогнозата ви за плащанията наистина е много полезна при структурирането. А сега да видим бюджетните кредити за плащания. Това е следващата диаграма. Показаното очертава правилната насока напред. Новите програми постепенно започват, докато старите се приключват. И това е много важно, този преход от предходните програми към новите програми. Ние знаем много добре, че не се ли извърши този преход, отново ще се окажем с цяла планина от натрупани неплатени сметки. Затова е толкова важно да се говори за започването на новите програми. И тук може да видите сравнението с 2015 година. През 2016 година имаме 39% нови програми, през 2015 година имахме 22%, като ние продължаваме да следим за пруденциалното изпълнение на програмите, така че да не се стига до такива неприятни проблеми при приключването на програмния период. Следващата диаграма показва ограниченията в административните разходи, съответно по институции. Комисията има увеличение от 1,5%. Съветът и економическия и социален комитет имат най-малки увеличения – Виждаме, че в някои институции, като Съда на Европейския съюз, има доста по-голямо увеличение поради обстоятелствата, увеличението на броя съдии, също голямо увеличение и в СВД заради тези размирици в близкото съседство, затова и разходите са по-големи. По-конкретно ние решихме да установим делегация в Иран – и да се съобразим с поетото задължение да разкрием делегация в Могадишо. Като заради условията за сигурност на място, делегацията в Могадишо е доста скъпа. Колегите ни от СВД са призовани да проявяват особена предпазливости в бъдеще също така да се опитат да спестят средства. В някои от агенциите, като Frontex, агенциите по миграция по принцип, също виждаме, че трябва да се работи повече но не е необходимо да обсъждам повече тази диаграма. Разбира се от само себе си, че ние ще бъдем много благодарни на парламента, ако се присъедини към тези административни и разходни ограничения. Нека кажа какви са следващите стъпки. Четенията в съвета и Европейския парламент – актуализирането е в хода на годината, когато е необходимо, например при селскостопанските разходи. Ние ще участваме в тристранните разговори, конкретните междуинституционални срещи. Много е важно да работим и с агенциите. Ако ми позволите, ще кажа, че наистина трябва да се проведе анализ, да се види как да се структурират агенциите и съответно как да се подходи към тях. Защото агенциите генерират средства, същевременно им се плаща за предоставените услуги, при тях растежът ще бъде различен но също така виждаме, че те имат и различна специфика, не могат да бъдат сравнявани чрез някакъв универсален признак. Необходимо е да помислим как те да се развиват по един естествен начин, как да има растеж. Разбира се, тук има и някои външни бизнес фактори, както при Frontex – но към агенциите трябва да има диференциран подход. Това, което не можем да си позволим, е да мерим с един рашин, защото това изкуствено ограничава способностите на агенциите да ни помагат. Не е необходимо да говоря повече по тази тема, само исках да кажа, че на междуинституционалните срещи трябва да поговорим и за това. Накрая бюджетните преговори по-късно през есента и периода за помирителни и разговори 29 октомври до 18 ноември. Надявам се да работим продуктивно, така че да стигнем до решение за бюджета и това да не става в последния момент на 18 ноември в полунощ. Още веднъж много благодаря за възможността да ви представя бюджета. Силвано е тук, ще ми помогне с подробните въпроси и техните отговори. Благодаря. Merci, Председателят, благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря ви за това изложение. Е, би трябвало да сте особено горда. Особено горда. Аз почувствах вълнението в е, вашето изложение. Това е вашия първи бюджет. Всъщност това е вашия бюджет. Е, вие сте е, подходила е, много придирчиво към него, както заслужава бюджета. Благодаря ви за изложението. Разбрах, че предвид вашите задължения, в които трябва да има ясно място за комуникация, нямате нищо против да ни напуснете към 11 часа. Ако е възможно. Добре, ще се опитаме да бъдем кратки в нашите изказвания. Е, така че е, в този бюджет е, виждаме нарастване на Европейския фонд за стратегически инвестиции за агенциите. Вчера също говорихме точно, но ще имаме друга възможност да говорим пак. И давам думата на координаторите. Първо господин Фернандес. Благодаря. Първо поздравявам госпожа заместник председателя на Европейската комисия. Е, ще премина на португалски. Благодаря. На госпожа комисаря, благодаря на всички, които присъстват тук. Трябва да кажа, че благодаря и на председателя на комисията, тъй като проведохме много заседания, свързани с Фонда за стратегически инвестиции. Целта е, разбира се, да стигнем до този бюджет. Принципно знаем, че Бюджетът на Европейския съюз е определен по договорите и многогодишната финансова рамка. 2016 година ще бъде година с важен бюджет. Съответно виждаме и заложеното като процент от брутния национален доход. При кредитите за ангажименти имаме малко над 1% от БНД. От тук виждаме и ограничението на бюджета, ако сравняваме с бюджета на САЩ. Там имаме 9% от БНД, но разбира се, това не значи, че бюджетът не е голям. При плащанията имаме 143,5 милиарда. Това не е малко. Надяваме се, че ще даде тласък напред. При инвестициите видяхме какво се предвижда като административни разходи и съответно разходи за инвестициите по нашите приоритети. Първият ни приоритет е заетостта, на второ място предприятията, най-вече малките и средни предприятия. Заетостта в туризма също е важна. И още нещо, рубрика 1А е много важна. Тук имаме съответно и доста голямо увеличение със средства в името на заетостта. Виждаме увеличение и при плащанията поред 1А. Нещо друго, което е важно за нас, е вътрешната солидарност. В 3Е. Трите Е на, изп... на португалски, което би означавало заетост, предприятия в едно Б като бюджетен ред. Всичко това е заложено. Същевременно виждаме тези увеличения. Не знам обаче, защо има намаление в сравнение с плащанията за 2015 година? А като говорим за другите приоритети, например външната солидарност, пак ще кажа, че е хубаво, че има промени в бюджетен ред 3 с много сериозно увеличение – и бюджетния ред Глобална Европа, както и СВД, това пак са съществени увеличения, защото Европа не бива да забравя за солидарността. Имаме увеличение в бюджетен ред 3, 3А с 17,1%, нещо много важно. Имаме и увеличение при глобална Европа с около 1,8%. Това, разбира се, отговаря на случващото се около нас проблемите в Средиземноморието, в Украина – Самата презентация, разбира се, не е достатъчно подробна. Ние не, не знаем на какво се дължат точно тези увеличения, на кои програми, кои проекти. Например, при Frontex нямаме данни. Същото въжи и за други програми и съответно бюджетни редове. Трябва да имаме предвид и елемента Европейски фонд за стратегически инвестиции, който е в плана Юнкер. Да се надяваме, че ще стигнем до компромис за тъй наречения EFSI, ако използваме английското съкръщение. Благодаря ви за представенето, но ние ще искаме по-детайлен анализ. наистина трябва да стигнем до компромис, както направихме и по многогодишната финансова рамка. Сега ще трябва да работим, да използваме и маржа за гъвкавост, който разполагаме, защото Европейския парламент одобри многогодишната финансова рамка с условието, че ще можем да използваме максимална гъвкавост. Съветът ще трябва да си припомни за това и да си даде сметка за компромисите, които са направени в този контекст. Разбира се, тук не става дума за налични средства, по-скоро това е рамката, която ще използваме. Всъщност, ако има договорки, то тези договорки са за това да се изпълняват. Това очакват гражданите, това е и институционалния дълг на парламента. Мерси. Председателя, благодаря. Сега господин Депре, ако не възразява, е, дава му думата да се изкаже е, като докладчик по останалите дялове. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз е, мислих, че госпожа Гардия Завар ще се изкаже и после моя колега. Така, благодаря ви. Госпожо заместник-председател, една кратка забележка, понеже ме споменахте, аз не съм бюджетен фундаменталист, обаче държа на сериозното отношение към бюджета и мисля, че за да имаме доверие към дадена институция, трябва просто да си спазваме ангажиментите. Това не е само мое лично безпокойство, а на огромното мнозинство на моите колеги. И така, госпожо, първата реакция спрямо вашия проекто бюджет – е, безспорно положено едно достойно усилие. Е, като цяло мога да кажа, че този първи бюджет е бюджет е, за нова фактура. Но искам да направя само няколко забележки на настоящия етап. Първо по наличните маржове маржа ми се струва относително голям е, особено като си имат предвид преговорите, които се водят успоредно с Фонда за стратегически инвестиции. Може би има някакъв марш, марш за маневри, е, който да остава наличен и който е евентуално да покрива някои безпокойства на Европейския парламент, е, които са се изявили по време на успоредните разговори, които вече са провели. Искам да кажа, но почти на шега, че в приоритета на бюджета за 2016 година повече работа, економически ръст и инвестиции, сред приоритетите посочвате Хоризонт 2020, Connecting Europe Facilities. Е, казвам го на шега, защото смятам, че ще бъде полезно, ако направим допълнително усилие за наличните маржове, защото това, което е разписано тук, трябва е, да съответства на бюджетните средства, които ще е, му бъдат е, отредени. Е, колкото е, за съкръщенията в бюджета и вчера говорихме, съкръщение от 5%, мисля, че трябва да бъдем ясни по тази точка. Вече сме разговаряли с някои от нашите сътрудници. Намаление на бюджета, което засяга персонала и мисиите в момента. Мисля, че това трябва да се извърши от всички институции. Европейския парламент също го прави. Но ако имате съвсем нови приоритети. Сигурно ще имате съвсем нови приоритети. В някои институции трябва да има марш за преразпределение на средства предвид е, техния персонал. Е, мисля, че за новите приоритети трябва да има известна гъвкавост в сравнение с съкръщението от 5%. Вие отворихте врата, която според мен е полезна във връзка с агенциите. И смятам, че в наш интерес е да конкретизираме всичко това по време на следващите ни заседания. Радваме усилието, което е направено за сигурността по ред трети. Имам предвид мобилизирането на кредитите. Това е важно, имайки предвид какви са целите, защото това, което може да се направи по бюджета за 2015 година, според мен е прекалено ограничено предвид реалната ситуация, пред която можем да се справим в края на тази година или в началото на следващата. Също се отнася и за ред 4. Искам да ви запозная с някои наши разсъждения Армения, Вие дадохте да се разбере, че ще се създаде делегация в Техеран. Предвид това, което току-що се случи, мисля, че трябва сериозно да обсъдим този въпрос. Подобни неща трябва да бъдат обект на сериозен разговор, да се прецени доколко е подходящо да се направи това, предвид настоящите обстоятелства и какви средства можем да отпуснем за това. Това е, господин председател, което имам да кажа за момента, като разбира се, се запазвам правото за други коментари, евентуално и за други критики при по-задълбочено е, разглеждане на бюджета. Председателя, благодаря ви. Благодаря ви така или иначе, е, че подкрепихте мечтите е, мечтите, е, мечтите, мечтите, които ще мечтаем до довечера. Благодаря ви, госпожо заместник председател, колкото до създаването на гаранционен фонд за ЕФСИ. Госпожа Гардия Забао. Благодаря, господин председател. Жалко, че не ми дадохте думата преди господин Дюпре, защото ще трябва да повторя това, което каза и той. За сега малко можем да кажем, защото виждаме какви са маржовете. Преди си мислехме все за FC и се надявахме, че ще може да се задели нещо и за този фонд – но както знаем, комисията никога не е използвала 2 милиона, 2 милиона марш при бюджета. Да се надяваме, че ще се намери някаква форма за финансиране на ЕФСИ, но това очевидно е предмет на други политики защото ето тук се говори за повече растеж, заетост, инвестиции. Точно това са приоритетите и на парламента. Това гласувахме в общите насоки. Сега, ако навлезем в детайлите, при ЕФСИ, при Хоризонт 2020 и свър... механизма за свързването на Европа, знаем, че до някъде Хоризонт 2020 и ЦЕФ се оказаха жертви за това и имам някои колебания. времено не виждам нищо ново при инициативата за младежка заетост. Ако не бъркам, Виждаме какво е предвидено за плащанията. Нищо ново пак в сравнение с 2014-2015 година. Предвиденото за 2016 година ми се струва малко ограничено, меко казано. Надявам се, че това по-скоро е някаква грешка, би трябвало, когато нещо е приоритет, това да има своето отражение и в бюджета. Ето виждаме, че дялове 3 и 4 очевидно са приоритети. Имаме и големите пера с свръхфинансиране, продължава увеличение. Виждаме, че на някои места това увеличение е 12%. Чудесно! но нека да влезем в детайла и да видим доколко политическите приоритети са изразени в бюджетни числа. Това иска да види парламента. Да се надяваме, че с малко повече късмет ще стигнем до съгласие, както го направихме по Фонда за стратегически инвестиции, като ще видим какво ще е отражението и при Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, където са предвидени съкръщения. Благодаря. Мерси, мадам. Председателя, благодаря. Продължавам с координаторите. Госпожа Декада, господи Талан, а, извинете, представители на господин Колбел, Моля за извинение. Мерси, президент. Um... Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви, че представихте проекто бюджета на комисията. Изключително окоръжен съм. Записах си два коментара в края на презентацията ви и те са повече целенасоченост и повече дисциплина. Това е всичко, което действително очакваме от вас. Що се отнася до целенасочеността, поехте ангажимент да постигнете повече с по-малко средства. Това е правилният, според мен, подход. Радвам се, че ще работите за справянето с настоящите предизвикателства, свързани с миграцията, заетостта и положението в Украина. Ще очакваме повече подробности, когато настъпи моментът. Ще трябва да работим и в някои области, където има недостатъци, например по отношение на агенциите. Спряхте се и върху това. А що се отнася до дисциплината, приветствам онова, което казахте за неразплатените разходи. Целта ви е да намалите размера на неразплатените разходи на 2 милиарда до края на 2016 година. Това не е никак лесна задача. Пожелавам ви да се справите с нея но животът никак не е лесен. Предполагам, че ще се изправим и пред още по-големи предизвикателства. Въпреки това приветствам амбициозната цел, която сте си поставили. Има и още нещо. Продължава да е на дневен ред проблемът с неразплатените задължения. какъв е техният устойчив размер? Това е въпросът, който си задаваме тук в нашата комисия. Госпожо комисар, ще трябва да продължите да ни предоставяте прогнози за размера на неразплатените задължения в бъдеще. Във връзка с това е необходимо да работят по-активно и държавите членки. Държавите членки трябва да бъдат по-дисциплинирани, да си взаимодействат по-добре, за да можем да получаваме и по-надежни прогнози. Това се вписва в контекста на дисциплината. А по отношение на ЕФСИ, съгласен съм с това, което казаха колегите за маржовете. Ние сме положително настроени спрямо ЕФСИ, но дяволът е в детайлите. Ще видим какво ще стане по време на преговорите. Много любезно се изказахте и за едно предизвикателство, а именно упражняването на контрол върху административните разходи. Вие казахте, другите институции си съкръщават разходите за администрация, защо да не може да го направи и парламентът. Благодаря ви още веднъж, госпожо комисар. Приветстваме целите, които сте си, но повече целенасоченост и повече дисциплина. Госпожа Риада. Благодаря ви за изложението. Мога да се съглася с изказалите се преди мен. Всички ние сме загрижени във връзка с едни и същи проблеми, които би трябвало да подложим на по-подробен анализ. Имам въпрос за специалните инструменти. Какви специални инструменти по-точно имате предвид? Загрижена съм и във връзка с естествения растеж и природните ресурси. Какъв ще е ефектът от бюджета върху селското стопанство и рибарството? Загрижена съм и във връзка с плана Юнкер, подобно на останалите колеги, да се надяваме, че този план, че ще успеем да попълним празнотите в финансирането в областта на научно-изследователската и развойната дейност и по отношение на механизма за свързване на Европа. Следващият оратор. Благодаря ви, госпожо комисар. Всички колеги ви приветстваха за отлично свършената работа по проекто бюджета за 2016. Мога само да се присъединя към тези поздравления. Имам само три не толкова значими въпроса. Не изтъкнахте необходимостта от екологизирането на европейския бюджет. Предполагам, че ще имате време да предприемете действия в тази област. Какъв би бил минималният размер на средствата по нея? Виждам, че във Франция много упорито се работи по проекта ИТЕР. Много би ми се искало да се намали финансирането по този проект. Надявам се, че ще имаме повече време да обсъдим и още нещо. Не разбирам как точно ще се обвърже бюджетът за 2016 година с фонда за стратегически инвестиции? Как точно ще си взаимодействат те? Или, както каза господин Ашвард, как можем да постигнем повече с по-малко пари? Третият ми въпрос В отговор на миграционния натиск се планира заделянето на повече средства за мерки за сигурност. Може би гражданите биха били доволни от една такава мярка, но се намаляват, според мен, по този начин възможностите за законна миграция. Ако не съм прав, толкова по-добре. Но това е впечатлението, с което оставам в момента. Кой се опитва да ми каже нещо? А, госпожа Холмайер. Малко съм объркан какво точно стои зад стойностите, които предлагате в тази област. Сигурен съм обаче, че ще можем да изясним въпроса. Благодаря, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Госпожо Георгиева, благодаря ви за това, че ни представихте основните приоритети по проекто бюджета за 2016. Два уточняващи въпроса по конкретните стойности – на страница 6 и 7 червената част на таблицата. Тук се съдържат решаващите цифрови стойности, тъй като трябва да се остави на страна по-специалната ситуация с бюджета за 2015 година в бюджета за 2015 година бяха поставени бюджетни кредити за поети задължения от 2014 година. С 2,4% се повишават кредитите за ангажименти, с 1,6% кредитите за плащания. Това са решаващите цифри. Миналата година бюджетните преговори бяха тежки, затова би трябвало да обясните каква е връзката между разликата между кредитите за плащания и кредитите за ангажименти и все още съществуващия проблем с неразплатените разходи. В настоящия бюджет има разлика между ангажиментите и плащанията от почти 10 милиарда. Как да тълкуваме тази стойност, като се имат предвид и проблемът с неразплатените разходи? Още един коментар. В Германия казваме, че бюджетът е цифрово изражение на политиката – че сам по себе си е политически инструмент. По функция 3 и 4 политика в областта на сигурността и гражданство, както и глобална Европа, се предвижда значително увеличение на кредитите. Това означава, че възнамерявате да се изправите пред политическите предизвикателства. Нещо, което според мен е съвсем правилно. Сега предстои съветът да приеме това ваше предложение. И във връзка с това съм любопитен за две неща. Ще си припомни ли съветът ангажимента, който поехме за решаването на кризата с плащанията? Съветът понякога поема някакви ангажименти и 24 часа по-късно, когато се провежда среща в друг формат, изведнъж напълно е забравил за тези ангажименти и продължава да действа както е действал винаги. Сега съветът по никакъв начин не бива да подхожда по този начин, защото има много голям проблем с плащанията. Освен това, Европейският съюз е изправен и пред значими политически предизвикателства. Като се има предвид това, съветът не може просто да предлага огромни съкръщения на общо основание, независимо от бюджетната функция. Нещо, което е правил през изминалите години. Надявам се, че съветът, когато обсъжда предложението на комисията за проекто бюджета, ще си припомни онова, което обсъждахме във връзка с кризата с плащанията. Надявам се, че ще загърби традицията от изминалите години и че ще осъзнае политическите предизвикателства, пред които е изправен целият Европейски съюз. Ние при всички положения ще следим много отблизо разискванията в съвета. Госпожо Георгиева, много съм удовлетворен от това, което казахте за агенциите. Напълно съм съгласен с вас за това, че не бива да подвеждаме всички агенции под общ знаменател, както правихме до сега. Нека припомня на колегите, че редица агенции са доставчици на услуги за деловите среди в рамките на вътрешния пазар тези агенции се финансират от таксите, които изискват за тези услуги. Тези агенции са доставчици на услуги за економиката на Европейския съюз. И тъй като се финансират от такси, до голяма част, в голяма част могат да финансират и допълнителен персонал. А има агенции, които изпълняват съвсем различни функции. Затова трябва да приложим диференциран подход. Колегата Ешуард говори за слабостите на ниво агенции. Надявам се, че е бил на подобно мнение като мен. Мисля, че трябва да заложим на резултатността, на ефикасността на бюджета. Но, господин Ашвард, обръщам внимание на новоизбраното ви правителство, че трябва да се запознае с годишния доклад на Генерална дирекция политика в областта на селското стопанство. Във вашата страна е много висок процентът на грешки в тази област. Съгласно анализа на комисията в Обединеното кралство не функционира достатъчно добре системата за одит и контрол. Така че вашето правителство трябва да си свърши добре работата, ако искате от бюджета за ОСП да проистекат и добри резултати. Председателя Госпожа Георгиева трябваше да се тръгне в 11.10, най-късно в 11.15. Още 4 души искат да вземат думата. Ако те искат да бъдат чути от госпожа Георгиева и за да може тя да отговори, ви моля да бъдете изключително кратки, ако обичате. Господин Манка има думата. Е. Благодаря, господин председател. Достатъчна ми е и една минута. Радвам се, че в проекто бюджета напълно са отразени приоритетите на Европейския парламент, както и настоящите предизвикателства. Госпожо заместник председател, благодаря ви за усилията за намаляването на кредитите за поети ангажименти. Мисля, че на настоящия етап е възможно да намалим кредитите за поети ангажименти, но след 5 години положението ще е подобно на това през изминалите 5 години. Затова искам да знам дали има някаква стратегия за избягването на положението, до което стигнахме с просрочените плащания. Ще бъда съвсем кратка. Приветствам посоката, в която ще поеме бюджетът, в това число и по отношение на плащанията. Функция 1А. Тук дяволът е в детайлите. Като оставим на страна разискванията за EFSI, надявам се, че ще говорим и за инвестиции в научно-изследователска дейност, а не само в области, от които ще проистече привличане на капитал. Функция 3. Тук маржовете не са много големи. Питам се защо. Подкрепям подхода, който предложихте за агенциите, именно, че трябва да подходим по-диференцирано към тях. Господин Новаков, благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Подобно на останалите колеги, ви приветствам, но не само за усилията ви във връзка с проекто бюджета за 2016 година. Проекто бюджетът за 2016 година е ориентиран към резултати, към ефикасност, а не толкова към конкретните цифри и проценти. Поздравявам ви за това, тъй като зад цифрите и процентите стоят живи човешки същества, хиляди европейски семейства, стои и допълнителната полза, която може да проистече от европейския бюджет. Благодаря ви за това, че ще поставите акцента върху инициативата за младежка заетост, тъй като 7 милиона младежи и млади хора като мен в момента са без работа и очакват нашата помощ. Призовавам ви да си сътрудничите добре с държавите членки, ангажимент, който пое и вашата колега Тисен, за да може средствата по европейския бюджет наистина да достигнат до тези млади хора. От вашето изложение проистече едно ясно послание, а именно, че трябва да предприемем мащабни мерки, когато сме изправени пред големи проблеми, т.е. да заложим по-големи суми по бюджета и обратното. Благодаря. Госпожа Холмайер. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, Принудена съм да съм кратка, затова и съвсем ясно ще изложа позицията си. Мисля, че за този документ стои повече, отколкото ни се струва на пръв поглед. В миналото по отделните функции много ясно се виждаше къде ще се съкратят средствата, къде ще се увеличат или къде се очаква да бъдат съкратени или увеличени. А Настоящият бюджет по-скоро поражда въпроси, отколкото да дава отговор на въпросите ни. Подобно на колегата Гайер, имам въпрос за агенциите. Някои агенции получават много големи средства, без това да е необходимо. Ще предприеме ли комисията нещо? Ще започне ли по-активно да обсъжда този въпрос? Ще има ли сравнение между агенциите, които получават повече средства и онези, които получават по-малко? Ще могат ли тези, които получават по-малко средства, да бъдат по някакъв начин компенсирани, за да се възстанови баланс? През изминалите години много говорехме, поемахме много ангажименти, без обаче да предприемаме нищо конкретно. И това доведе до проблеми с гражданите. Следващият ми въпрос – финансирането на програмите. Миналата година ясно поехме ангажимент за това да не се забавя започването на програмите, а сега се оказва, че започването им ще се забави с почти две години до края на 2016 година. И ако е необходимо да минат две години, за да се започне една програма, то тогава е ясно, че има разлика между ангажиментите и плащанията, между предвидените за това средства. Мисля, че след две години тази разлика ще е още по-голяма и ще продължаваме да обсъждаме същия проблем. Като че ли е трудно да се ориентираме в предложения ни днес проекто бюджет. Жан Фрей. Ja, das, äh, das Muntere ist, ich habe das Gefühl, ein bisschen das Spiel geht ein. Или ще трябва да намалим кредитите за поети ангажименти, или ще трябва да намерим нови приходоисточници, казва председателят. Госпожа Холмайер. Ще видим какво точно стои за предложените ни днес цифри. Като гледам цифрите, у мен възникват повече въпроси. Euh, председателят е, добре, е, имаме едно разместване 52% между ангажиментите и плащанията. Само се задълбочават дубките и е, се увеличават на изплатените задължения. Така, котията с истината е пред нас. Госпожо комисар, все пак оценката е положителна, конструктивна. Благодаря. Благодаря ви много. Ще имаме много възможности отново да се върнем към цифрите. Разбира се, че дявола винаги е в подробностите. Трябва да знаем и да сме наясно с подробностите. По някои от конкретните въпроси ще изпратя писмен отговор, за да съм сигурна, че отговорът е ясен. Това, което обаче искам да направя е да взема отношение по по-крупните послания, които постъпиха от парламента днес. Първо, за нас е много важно е, да бъдем големи по големите неща и по-малко големи ако мога любезно да се изрази така, е, по нещата, които са по-маловажни. Е, задачата далеч не е лесна трябва е, да видим кои са отрицателните приоритети. След е, десетилетия, когато това не се е налагало, това далеч не е лесно, но ние е, ще работим, за да бъдем ясни, като се ръководим само от едно единствено нещо – да бъдем в услуга на европейския народ. Това е задачата ни. Как да направим нещо повече за европейския народ, особено за онези, които разчитат на нашия правилен избор, защото нямат работа, защото са изправени пред огромни проблеми, защото научни работници имат велики идеи, но не могат да постигнат резултат е, по тези идеи, особено е, за европейската економика, в замяна на което те отиват другаде. Това е, е огромният ни приоритет да използваме бюджета. Това е малък бюджет, който обаче може да има голямо въздействие. Това може да доведе до правилна употреба на средствата. Това е задача, която не може да се изчерпи за един ден или за един бюджет, но това е задачата, която е, трябва да се опитаме да изпълняваме. Имаше някои е, конкретни коментари, по които искам да внеса изяснение. Първо, е, по маржите, те, има, има защо да има такива маржове. Те са въздушна възглавница. Няма нужда да говорим за ЕФСИ специално. С комисията кризата стана ясно, че когато стане ясен какъв ще бъде маржа за 2015 година, ще предложим е, този е, марш на обсъждане, е, за да се избегне преразпределението на средствата по тези програми. Както разбираме, през 2015 година ние правихме точно това. Парламента не е много съгласен, но все пак ние давахме зор на съвета и те трябваше трябваше да преценят каква е нашата преценка, да направим нещо повече, използвайки маржа и когато говорим за многогодишната финансова рамка, винаги може да се направи нещо по маржа. Ние това препоръчаме. Когато приключат преговорите по ЕФСИ, надявам се, че ще има конструктивен дух. Все повече институции участват и се надявам да постигнем едно качествено споразумение. Искам да кажа, за нас плана на Юнкер не е план на Юнкер срещу научно-развойна дейност. Е, това не е и против свързването на Европа е, по-скоро това е план за разширение на възможностите за подкрепа на научно-развойната дейност, за подкрепа на инвестициите в инфраструктура, в свързването на Европейския съюз, подкрепа за повече инвестиции в цифровата економика на цифровия пазар. Е, чух въпроса за безработицата сред младите хора. Ние говорим за нея като наш приоритет, ако е, е, трябва да направим нещо, а не само да поемем ангажименти. Ние сме направили съзнателен избор да е, ускорим ангажиментите, за да сме сигурни, че в е, определени страни ще има чувствителна е, полза. Това се отнася и за 2016 година. Аз поех ангажимент, аз посочих името си срещу тази графа да имаме е, финансиране на безработица сред младите хора. Ние трябва да ускорим работата си, да, оти, да се движим по-бързо. Имаше средносрочен преглед. Там се видяха какви са маржовете и за какво могат да се използват. На средносрочния преглед чувството е, че безработица сред младите хора е, все още е на критична стойност. Е, надявам се, че можем да направим нещо повече. Аз подкрепям вашето усещане, че това е приоритет за бюджета за 2016 година на въпроса, е, който беше зададен за екологизирането на бюджета. Съжалявам, че не го споменах, като как стана така, защото всъщност ние продължаваме да преследваме тази цел. 20% от бюджета остава за екологизиране, особено за промени в климата. Аз съм убедена, че би трябвало да е повече от 20% и то много повече от 20%. Е, трябва да обърнем всеки камък в бюджета, за да постигнем тази цел, защото тя е е важно за економиката ни и за бъдещето ни. По така нареченото Annularity of understanding. Не разплатените задължения. Ние е, искаме да видим доколко са устойчивите. Трябва да е, предвиждаме нещата по-добре и да ги управляваме по-добре. Тук има разлика от 10 милиона ако има правилно управление на новите програми. Чувам хора, които казват, че това отнема много време. Да, ние всички знаем, че 80% от средствата е съвместна отговорност на държавите членки и на комисията. Е, има два ъгъла, това понякога има буфер така че ние искаме да продължим да правим това, което правим по предвиждането на плащанията и ангажиментите. Когато увеличаваме ангажираните средства, ние трябва все пак да знаем е, как ще можем да ги разплатим в последствие. Господин Хофарт е прав. Вие искате напредък, ще му дойде времето трябва да кажем дали можем е, е, да поддържаме това устойчиво имаме среща, рандеву на, сред, на средносрочния преглед, после по обсъждането на многогодишната финансова рамка. Трябва да стъпим на доказателства, за да докажем правилно управление и да знаем как подхождаме към него. Нашите народи искат да се работи по-активно с държавите членки. Този коментар се направи трябва да сме сигурни, че държавите членки не просто изпращат информация, те са точни, те управляват проектите си много предпазливо и за това трябва да е, управляваме тези неразплатени средства, е, защото това не би останало без последици по агенциите. така, тук има проблем. Трябва да вземем решения сериозно и да ги обсъдим сериозно. Това трябва да стане в интерституционалната група за агенциите. Искам обаче да посоча нещо. Къде сме? Къде се намираме? когато е, трябва е, да преценяваме е, е, заключителните калаузи по агенциите. До никъде. Ми е просто е невъзможно е, аз мисля, че има един казус, при който говорихме, че една агенция прехвърли целите си. Въпросът е тази агенция отворена ли е, работи ли? Отговорът е да, да, отворена и работи. Така че трябва да разработим процес, който довежда до постижения, да се види как да имаме е, възможност. Това не е възможност, а по-скоро е, да имаме решимостта, вътрешната решимост и убеденост, за да го направим. Е, така че е, минимално трябва просто много да внимаваме какво създаваме. Ние създаваме неща и когато сме ги създали, вече те са на лице, те са на лице, макар и целта, за която са създали, вече да не съществува. Моя въпрос за показателите за постиженията. Всичко е просто. Трябва да ги прилагаме строго и последователно. Трябва тогава да имаме основа, възоснова на която да кажем кога отиваме нагоре, кога отиваме надолу. Е, никак не е лесно да се вземе политически избор по тези въпроси, но все пак трябва. И ето, ето една същинска тема за интернационалната група. Госпожа Георгиева, знам, знам. И така, е, е, съжалявам, говорихме по темата доста през последните дни и това е причината, поради която свързвам темата с дискусията по бюджета. И Последното, което имам да кажа, е, имаше въпрос за това, е, кои са инструментите за гъвкавост. Инструментите за гъвкавост, е, бюджета за е, при, е, е, адаптация към глобализацията. Според комисията това е, това е, това е буфер, това е вид таван така смятаме. И е, ние се разбираме със съвета по този въпрос. Има още три инструмента за гъвкавост, гъвко, инструмента за гъвкавост и още два. Това е, което можете да откриете после в подробностите не, не говор... по, по, по приходоисточниците ще ви изпратя отговор. Ще видите точно как са разписани дяловете, ще ги е, обсъдим съвместно. Бюджета трябва да бъде е, е, е, як и да се прилага е, както подобава. А, да, дали не съм пропуснала нещо? Пре да, говори се за това, че маржа никога не е бил над 2,2 милиарда. И историческо позоваване. 2008 година маржа беше 3 милиарда. Имало случаи, когато е бил и по-висок. Но за маржа. Аз не съм за големи маржове, просто за да има маржове аз съм за някои маржове, когато можем е, да адаптираме бюджета, когато е необходимо. Имаме глобален марш за поети задължения и ги обсъждаме на средносрочния преглед е, е, не би трябвало да губим. Това е философията, която прилагаме. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за времето, което ми отделихте и Председателя, благодаря. Благодаря, госпожо, за този приятен момент. Ще видим в последствие, ще видим какви ще са събитият, ще видим как съвета ще се отнесе към вашия проект за бюджет и през следващите седмици ще ви запознаем с нашите приоритети. Вие наблегнахте на заетостта на младите хора. Мисля, че това е тема, която говори на европейците. Но ако искаме да дадем отговор, за да възстановим надеждата и доверието е, на младите европейци, които днес нямат работа, мисля, че трябва да се направи нещо по мобилността. Неминуемо ще имаме възможност да говорим за Еразъм, Еразъм Плюс. Благодаря ви, госпожо. Този бюджет е малък. Именно защото е малък, само 1% от брутния вътрешен продукт. Затова трябва да се отнесем особено внимателно към него, да се спрем на най-същественото и ние по наш начин ще се опитаме да направим повече с по-малко. Благодаря ви за това изложение, което е много обещаващо. Ръкопляскания! Thank you. Merci, beaucoup. À ce soir. Благодаря до довечера. Bien, nous nous reverrons ce soir. И така ще се видим до вечера е, на тристранната среща по FC. Надявам се е, да се стигне до заключение на тази тристранна среща. Е, по точка разни? Не? Следващото заседание ще бъде на 8 юни в 19 часа, 19 до 21 часа в Страсбург. Закривам заседанието.